Goedemorgen iedereen. Добър ден на всички. Започваме отново нашата работа и минаваме без колебание към следващата точка. Гласуваме доклада на госпожа Маковей, точка 11 от дневния ред. Доклада е тук. Госпожа Маковей, желаете ли да кажете нещо? Добър ден на всички. Бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка, с които работехме отлично. Благодаря ви. И така, господин Калфин, преди да започнем гласуваното, бих искал да изясна нещо. Това е една гласуване, на листа на гласуването, но искам да го включите и в протокола. Там, където се е писано е, Република Македония или Македония, много ви моля, служете абревиатурата, която е общоприета. Е, бивша Югославска република Македония. Добре, тогава да започнем гласуването. Така, това е, това е листа на гласуване. Така, започваме с Афет 1 за, против, въздържали се, приема се Афет 2 за, против, въздържали се, приема се. Десето на госпожа Маковей и устно изменение за против въздържали се, приема се. В параграф 2, таблица номер 1, против, въздържали се, приема се. 11 на господин Хартунг за против, въздържали се, отхвърля се. 12 то на господин Хартунг за против, въздържали се, отхвърля се четвърти параграф, втора таблица, госпожа Макове и господин Калфин за против. Въздържали се, приема се. 13 на господин Хартон, за против. Въздържали се, отхвърля се. 14 на госпожа Макове за против. Въздържали се, приема се. 15 на господин Мулдър за против. Въздържали се, приема се. 16, 17 и 18, всъщност компромис 3 за, против. Въздържали се, приема се. 19. Значи приема се компромиса. 19 отпада. Параграф 6, таблица 3. Макове и Калфин за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 влиза в компромис 3, значи няма да го гласуваме. 21, 2, 3, 4, които влизат в компромис 4, за компромис 4, против, въздържали се, приема се. Християн ми казва, че въпреки, че сме приели компромис 4, трябва да гласуваме 22 за, против, въздържали се, приема се. Сега, Афет 5 за, против, въздържали се, приема се. 25 господин Хартунг за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то, моето аз и Маковей запротив. Въздържали се, приема се. 27 Маковей за против. Въздържали се, приема. 28 за против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 28. Моля, гласувайте. I give Jens Geier Five seconds, and here he is. Давам 5 секунди на Хан. Гер. Край на гласуването. Приема се. 16 за, 6 против. 29 Маковей за, против. Въздържали се, приема се. 8 Д с устно изменение на макове и запротив. Въздържали се. Приема се. Афет 7 за против. Въздържали се. Приема се. 30, 31, 32, които са включени в компромис 5, за, против, въздържали се, приема се, Афет 3 за, против, въздържали се, приема се. 33-то на Маковей за, против, въздържали се, приема се. 34 Маковей за, против, въздържали се, приема се. 35-то на Маковей за, против, въздържали се, приема се. 37, 36 Маковей за, против, въздържали се, приема се. 37 на Хартонг за против. Въздържали се, отхвърля се. 38 Калфин за против. Въздържали се, приема се 39. Мое изменение за против. Въздържали се, приема се. Афет 4 за против, въздържали се, приема се. Афет 6 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, 40 на Маковей за, против, въздържали се, приема се. 41, това е мое и Маковей за, против, въздържали се, приема се. 42 на господин Хартунг за, против, въздържали се. Отхвърля се. 43 за, против, въздържали се. Приема се. 44. Устно на Маковей. За, против, въздържали се. Приема се. 45, 6 и 7, които са включени в компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 48 на господин Хартон отпада. 49 на госпожа Маковей за, против, въздържали се, приема се. 50 на Хартунг за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 на Маковей за, против, въздържали се, приема се. 52 на Маковей за, против, въздържали се, приема се. 53-то на Хартунг за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то на Маковей за, против, въздържали се, приема се. 55-то на Калфин. Извинете, 54-то се приема, така че 55-то отпада, 56-то Мулдър за, против, въздържали се, приема се. 58. Калфин за, против, въздържали се, приема се. 57, което всъщност е за против въздържали се приема се. 59-то Маковей за против въздържали се приема се. 60-то Маковей за против въздържали се приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 Малетич за, против, въздържали се. Имам чувство, че се отвърля, но нека да проверим. 62 на Малетич. Край на гласуването. Да, отхвърля се с мнозинство, но просто не си дигате ръцете както достатъчно. 60 и второ, трето, 64-то макове за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, приема се.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 13 на 11 приема се. 77 за против. Въздържали се. Нека да проверим и 77. Гласуваме изменение 77 на Маковей. Край на гласуването. Също 13 на 11 приема се 78 за против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 за против въздържали се приема се 88 за против въздържали се приема се 89-то Госмаковей за против въздържали се приема се 90-то за против въздържали се приема се 91 за против въздържали се приема се 92 за против въздържали се, приема се. 93-то за, против, въздържали се, приема се. 94-то за, против, въздържали се, приема се. 95-то за, против, въздържали се, приема се. 96-то Калфин за... А отпада всъщност. Отпада, защото приехме 95-то казва председателя. Така, първо на Ян Мулдър, за, против, въздържали се, приемаме го. А той е в няколко части. Значи това беше първа част, сега втора част, за, против, въздържали се, приема се. Третата част е включена в компромис 1, така че не трябва, трябва да гласуваме компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Четвърта част е включена във втори компромис за против. Въздържали се. Приема се. Пета част за против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение на Лукаш Хартунг отпада, тъй като приехме изменение 1. Сега трето и четвърто всъщност, които те са включени в компромис едно. Така, пето на Маковей, за против, въздържали се, приема се. Шесто, седмо, което е във втори компромис. Осмо, Калфин за, против, въздържали се, приема се. Девето на Маковей, за, против, въздържали се, приема се. Сега глас, гласуваме електронно. Окончателно. Край на гласуването. Право, госпожо Маковей, приема се единодушно. Сега ще, ще гласуваме доклада на госпожа Чешкова. Госпожа Чешкова, имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Това е освобождаване на Европейския съвет. За първ път го правиме всъщност като че ли има битка между парламента и съвета, за да се докаже кой от коя от двете институции има повече власт в случая. За съжаление, през 2011 беше бяхме свидетели на подобно положение. Като ставим на страна компетенциите, и различните становища на правните служби, аз лично смятам, че докато не получиме отговори на всички наши въпроси, трябва да бъдем твърди, трябва да бъдем последователни и да не променяме позицията си от предишните години. Ние трябва да отказваме освобождаването от отговорността. За това се надявам, че и в бъдеще ще се намери някакво, някакво решение. Бих искала наистина съвета да провежда с нас един истински диалог с членовете на Комисията по бюджетен контрол. Но за сега мога да ви предложа само това – така че моля колегите да подкрепят представението от мен доклад. Благодаря. Благодаря госпожа Чешова. Чешкова. Някой иска ли да отговори от името на съвета? Предполагам, че съвета поне следи гласуването по интернет. А, така. Има ли други колеги, които да изразят становище преди да гласуваме доклада на госпожа Чешкова? Параграф 1. Изменение 1 на господин Оди. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Второ, Съндергард за, против. Въздържали се, приема се. Сега предложението с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа и 1 глас против. Няма въздържали се. А сега резолюцията, параграф 3. Трето изменение на госпожа Чешкова за против въздържали се. Приема се. Четвърто на госпожа Чешкова за против въздържали се, приема се. Пето на господин Сененгард за против. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да провериме по електронен път. Става дума за пето изменение на Сундергард. Моля по, по електронен път. Край на гласуването. 13 за, 11 против. Приема се. Шесто на госпожа Чешкова. Всъщност то отпада. Седмо на Зендергарда. За, против. Въздържали се. Приема се. Осмо на Зендергард. За, против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с пълно бълшинство. Браво, госпожа Чешкова. Поздравявам ви. И така, приключихме с гласуванията и минаваме към точка, следващата точка. А, тук ли са онези, които трябва да докладват? Collega's, ik ga eventjes moeten uh, pauzeren, want uh, dit... Ами, колеги, ще трябва да направим малка е, почивка, тъй като 13-та точка е именно годишният доклад за 2012 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските съюз и борбата срещу измамите, доклада на госпожа Аяла Сендера и обсъщането на тази точка изисква да изчакаме господин Шемета и господин Кеслера, а те още не са пристигнали, така че ви предлагам 5 минути почивка, докато те пристигнат. Goed, collega's. We gaan de vergadering verder zetten. We hebben... Така, скъпи колеги, продължаваме с заседанието. Преминаваме към точка 13. Всъщност ще разгледаме два отделни доклада. Първият е относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Този доклад ще ни бъде представен от комисария Шемета. След което ще изслушаме и доклада на ОЛАФ, който ще ни бъде представен от господин Кесле. Предлагам ви най-напред да изслушаме господин Шемета. Ще чуем реакцията на госпожа Аяла Сендер, след което думата ще има господин Кеслер, за да ни представи своя доклад. Госпожа Аяла Сендер отново ще вземе думата. Съгласни с този метод на работа. Имам още един коментар. Ще се наложи да ви напусна в 10 часа, защото съм докладчик в Комисията по околна среда. Доклада ми е посветен на незаконните отпадъци и ще се наложи да ви напусна. Господин Либерацки ще ме замени в 10 часа, след което ще се върна ще председателствам до края на заседанието. Друго уточнение в 14.30 ще има пресконференция, посветена на посещението на делегацията на Комисията по бюджетен контрол в България и в Калининград. И моля колкото може повече от колегите да присъстват, в частност колегите, които участваха в посещението в България, цялата е АСП Г3. Това бяха съобщенията ми. Господин комисар, имате думата. Uh, pleased to present to... you. С удоволствие ще ви представя доклада на Европейската комисия за 2012 година, посветен на борба защита на финансовите интереси на Европейския съюз и борба срещу измамите. Както знаете, този доклад е много важен елемент от бюджетната прозрачност на Европейския съюз и е важен за установяване на това как се използват средствата и как се контролира бюджетното освояване в Европейския съюз. По този начин може да направим оценка на положението във всяка държава членка и също така да установим къде продължава да има слабости. По този начин можем по-добре да се насочим действията си за борба срещу измамите и наредностите, засягащи бюджета на Европейския съюз. Както всяка година, в бюджета, се, в доклада се, се прави обзор на всички нередности, докладвани от държавите членки и комисията през 2012 година, както и на мерките за справяне с тях. Доклада съдържа също така и препоръки за по-нататъчно подобрение. Запазили сме две от практиките, въведени миналата година, които се оказаха полезни. На първо място прави се ясно разграничаване между нередности смятани за измами и нередности, които не се смятат за такива, съгласно начина по който те са докладвани от държавите членки. И на второ място хармонизирането относно превентивните и корективни мерки, съгласно данните, които фигурират в консолидираният отчет на държавите членки. Има и два много важни елемента в тази годишния доклад, възоснова на коментари, правени вече от вашата комисия. На първо място преразгледахме връзката между установяване и докладване на нередностите от страна на държавите членки. Нашият вътрешен а, анализ и контактите ни с държавите членки показват, че докладването на нередностите се е подобрило значително през последните няколко години. И това вече е напредък само по себе си. Ако си спомняте, през последните години съм, нееднократно съм споделял притесненията си, че самото докладване от страна държавите членки не е достатъчно адекватно. Ако обаче сметнем, че повечето от а, установените измами са докладвани, то трябва да преразгледаме числата, с които разполагаме. Има в особени притеснения с държавите членки, където има много ниско равнище на докладвани измами. Дали малкият брой докладвани измами действително е показател, че равнището на измами в съответната държава членка е близо 0 или има по-скоро проблеми с установяването на измамите в съответната страна. Това е въпроса, който Европейската комисия ще разгледа допълнително. Втората нововведение в доклада е по-задълбочен анализ на нередностите, докладвани като измами, с цел по-добро разбиране на техният мащаб и обхват и как държавите членки се справят с тях. И накрая, по отношение на структурата, доклада, както винаги, съдържа и допълнителна информация по, една конкретна, по един конкретен въпрос. И днес, тази година сме се оточили върху контрола в сектора на сашкото стопанство прибавя сме добавно традиционните приложения, включително и едно ново приложение посветено на програмата Херкулес. Нека да започнем с данните. Виждаме, че общият брой на измамните дейности 100, 1231 е, е за размер 300 92 милиона евро и това равнище е сравнително стабилно в сравнение с 2011 година. Има увеличение около 8% на измамите в частта разходи, като по този начин като, тази тенденция се дължи на част от делата, които са пред съда на Европейския съюз. Има 30% намаление по отношение на приходите, като това се равнява на равнище около 17,7 милиона. Има също така и разлика в областите, където има измами. Хванати си много различни методи на измами. Най-честите измами и техният финансов, техният финансов отпечатък е по-силен през 2012 година, като обяснението е че имаше финансови корекции за програма за периода 2000-2006 година и тези корекции бяха приключени за, период, за този период по отношение на политиката на сближаване. Освен това, и настоящият програмен период приближава към своя край. Важно също така да отбележим, че тази година Европейската комисия е възвърнала средства или е коригирала средства в размер на 4,5 милиарда евро. Освен това са взети 187 решения за прекратяване на плащания за около 5 милиарда евро в политиката по сближаване. 70 от тях все още са плащани, които се извършваха през 2012 година. Имаме 4 решения за суспендиране, които все още са в сила към края на годината. Всички тези данни показват, че механизмите за защита на бюджета на Европейския съюз и съответно на средствата на данокоплаците се използват по възможно най-ефективен начин. Ако продължим към... Нека продължим с другите важни заключения от доклада за 2012 година. Става ясно, че докладването на измамите действително се е подобрило в различните държави членки. и това все още има много различен подход към установяването и докладването на измамите в отделните държави членки. Някои от тях използват значителни средства за борба с измамите, а други пристъпват към финансови корекции без да разследват подозренията за престъпна дейност. Всъщност първоначалното ни, ни анализ показва, че практиките се различават не само в между отделните държави членки, но и между властите в рамките на една и съща държава членка. Тази тенденция е притеснителна, тъй като Европейския съюз е, е един съюз с един пазар и ние сме толкова силни, колкото е силно най-слабото ни звено в борбата срещу измамите. Едновременно с това тази констатация никак не ни изненада. Затова и комисията предприе някои много важни политически инициативи, които ще ви представя след малко. Положително е, положително е констатацията, че някои от дейностите, предприятия за защита на бюджета на Европейския съюз, дават конкретни резултати. Така, например, половината от наредностите, докладвани като измами, са установени от органи за борба срещу измамите на европейско равнище, както и национално равнище в рамките на разследвания на престъпна дейност. Други обаче са установени чрез административен контрол, който е предвиден в регламентите за отделните отрасли. Това е една, една нова тенденция, която потвърждава новия подход на Европейската комисия, изготвен през 2011 година за по-добра за по-добро сътрудничество и по-добра координация между всички органи, отговарящи за защита на европейските фондове. Освен това си да установихме, че държавите членки са взели правит много от препоръките, отправени им в доклада през за 2011 година. Особено вярно е това за системата за взаимна административна помощ, както и за съвместните митнически операции. И накрая бих искала да се спра на някои от водещите мерки за борба с измамите, във въведени от Европейската комисия през последната година. На първо място, но стъпки за прилагане на новата стратегия за борба с измамите, която преди малко споменах. Така, например, клаузи за борба срещу измамите бяха включени в много международни споразумения и споразумения за асоцииране. Също така се предвиждат и нови правила за обществени поръчки, които да включват и клази за борба срещу измамите. През 2012 година съвместно с комисар Рединг предложих проект за директива за борба срещу измамите, засягащи бюджет на Европейския съюз с, с средства на наказателното право. По този начин се предвижда и по-координиран подход за борба срещу измамите, които засягат бюджета на Европейския съюз, за да не могат престъпниците вече да се възползват от разликите между различните национални законодателства. Европейски парламент ще изиграе много важна роля и именно вие ще гарантирате, че този законодателен текст ще бъде прият успешно. Ще се върна на този въпрос след малко. През месец юли тази година направихме амбициозно предложение за създаване на Европейска прокуратура. Целта е да бъде създаден нов независим орган, който да се съсредоточи най-вече в борбата с измамите с целия Европейски съюз като по този начин борбата ни ще стане много по-успешна. Паралелно с това предложение имаше и препоръка за подобряване на функционирането на ОЛАФ възоснова на вече приятият проект за реформа на ОЛАФ. С нетърпение очаквам задълбочените разисквания с вас по тези предложения, както и да чуя вашето мнение за идеите, които ви представих. Уважаеми членове на Европейския парламент, Доклада за 2012 година ни припомня, че въпреки добрите постигнат напредък в борбата срещу измамите на свързани с бюджета на Европейския съюз на европейско равнище, все още имаме още много работа за вършене. Някои държави членки все още не, не обръщат достатъчно внимание на борбите срещу измамите, свързани с бюджета на Европейския съюз, а подходите на национално равнище са много различни. Предложението на комисиите за създаване на Европейската прокуратура и за директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз гарантират, че измамите ще бъдат е, установявани и преследвани където и да, където и да са извършени в рамките на Европейския съюз. Целта е тези предложения да се превърнат в действащо законодателство възможно най-скоро. По отношение на финансовите интереси на Европейския съюз, знаете, че предложенията, направени от съвета, отслабват първоначално предложение на Европейската комисия, дори отслабват настоящите достижения на европейското право. Надяваме се Европейският парламент да не последва тази тенденция, въпреки че и в вашата институция се чуват гласове за намаляване на амбициите на, на, на нашето предложение. Ето защо, уважаеми членове на парламента, ви моля за вашето сътрудничество, за да гарантираме ефективна защита на бюджета на Европейския съюз и с целия съюз. Също така разчитам на вашата подкрепа, за да може Европейската прокуратура да бъде създадена и да започне да работи възможно най-скоро. Защото знам, че Европейският парламент държи на защитата на средствата на накоплациите и на борба срещу измамите, също колкото държи и Европейската комисия. И сътрудничеството ни в тази борба може да доведе до истински резултати. Благодаря ви за сътрудничеството. С удоволствие ще участвам в по-нататъчния дебат. Uh, voor ik het woord geef aan rapporteur Ayala Sender, zal ik even... Благодаря. Преди да дам думата на докладчика госпожа Айла Сендер, искам а, да ви обявя списъка с а, оратори Маковей, Мулдер. Маковей, Мулдер, Пелвър, либератски. Госпожо Зендър, заповядайте. Госпожо Аяла Зендър, заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на комисар Шемета за този доклад. Тук не става дума само за, за поемането на ежегодните ангажименти. Тук бяха засегнати положителни елементи, които не са пряко свързани с тази комисия. Това обаче са законодателни елементи, които са важни за този парламент, са насоките, в кои, които се движим и за нашия бюджет. Ние ви благодарим, подкрепяме вашия доклад. Вече ви казах, че искаме да работим с вас в най-тясно сътрудничество. Наред с напредъка и който представлява резултат от ползотворния диалог между институциите, трябва да кажем, че наред с напредъка по отношение на борбата с измамите, и по-ясното им представяне с при, в, спрямо обществеността. С което в обществото се създава едно усещане е, за неприемане на измамите и за борба с тях. През 2012 бяха проведени мерки и те постигнаха голям ефект. Като цяло, в сравнение с миналата година, спрямо 2011, цифрите бяха запазени, но установихме, че сме постигнали важни промени – например с 2006 година. Все още обаче има нередности в областта на структурните фондове. Даже може да се наблюдава известно покачване. Като цяло имаме повече прозрачност. По този начин и недостатъците в отделните системи трябва да бъдат дефинирани по-точно. Различните културни особености на държавите членки също трябва да бъдат взети предвид. Това се проучва, водят се дискусии, постигнат е голям напредък, но има и какво да се направи, най-вече в областта на администрацията на европейско ниво, въпреки че много неща бяха направени. Пътят към по-добро хармонизиране вече е отворен. Вече съществува по-голямо единство в борбата с измамите, но все още има какво да се направи, има какво да се хармонизира изближава между отделните административни органи, които се занимават с бюджетите и борбата с измамите. Вие казахте, че има напредък, но има и големи разлики. Това ме притеснява. Това не са само разлики между държавите членки, които са в съзвучие с отделните култури и историята на държавите. Има сериозни разлики обаче с оглед на борбата с измамите в рамките на Европейския съюз. Има какво да се направи все още. Съществуват трудности, които трябва да бъдат преодолявани по-сериозно. Що се отнася до Европейската прокуратура, ако разгледаме как този въпрос се третира в отделните администрации, някои елементи могат да бъдат прехвърлени, например структурата на административните органи. Ние трябва да настояваме да се спазва зададената насока и държавите членки да спазват зададените разпоредби. Могат да се постигнат компромис, компромиси, отделни администрации да и осъществяват действия в областта на борбата с измамите. Това е много важно на европейско ниво. Не искаме да се създава една такава обща култура за извършване на измами. Транзакциите и плащанията трябва да се проверяват обстойно. Разбира се, това е свързано с рискове и трудности. Положението обаче няма да се подобри устойчиво, ако не предприемем действия. Според мен вашите предложения са много полезни, що се отнася до законодателството, но трябва да подходим по-задълбочено и изхождайки от е, доклада, който получаваме като контролна инстанция, да помогнем, за да се запази правилната посока в работата на европейските административни органи. Трябва да повишим гаранциите, също и във връзка с работата на ОЛАФ. Трябва да гарантираме, че работата на органите ще бъде подобрена. Трябва да покажем на гражданите, че сме разработили инструмент, който ще им позволи да действат по определен начин. Всички мерки са положителни и трябва да видим как биха могли да бъдат приложени възоснова на посочените коментари. С радост ще чуя коментарите на колегите. Благодаря, госпожо Аяла Сандър. Благодаря. През 2012 имаше над 1200 случаи на измама. Имаше случаи на измами, които също бяха установени. Нивото е горе-долу същото, като миналата година. В годишният доклад се споменава, че 9 случая на корупция са докладвани през 2011, които са станали в 4 държави членки – Естония, Испания, в областта на кохезионната политика – от тези девет случая въпросите са ми подобни. За какви типове проекти говорим? Строителство на пътища, градско строителство. Какви суми са възстановени? И третият въпрос – дали отговорните лица са подведени под отговорност и дали Европейската комисия е включила изпълнителите, уличени в корупция, в черния списък. Това бяха моите въпроси. Искам да кажа, че броят на докладваните случаи на корупция се увеличава. Това се дължи на по-добре, по-добрия контрол, но според мен 9 случая едва ли са реалистично число. Те вероятно са много повече. Искам да посоча, че следващата седмица ОЛАФ ще представи проучване с нова методология, по която да се откриват корупционни практики при възлагането на обществените поръчки и за измерване на а, финансовия размер на корупцията. Надяваме се тази нова методология да повиши вниманието на корупцията за откриване на механизми на корупция. Благодаря. Благодаря. Господин Мулдер, вие имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Моят въпрос не е толкова за текущото положение. Със всички средства е, трябва да продължим да се борим с измамите. Какво можем да очакваме от когато Европейската прокуратура заработи напълно. Какви са разликите с настоящото положение? Какво тя може да направи в сравнение с това, което прави Олаф в момента? Какво развитие трябва да очакваме? Какво можем да очакваме? Аз трябва да кажа, че винаги съм подкрепил създаването на Европейска прокуратура. Бях член на първата анкетна комисия в този парламент която се занимаваше с, а, корупт, с а, измамите. И винаги съм подкрепил създаването на такъв орган. Но според мен няма да има никаква разлика и бих бил благодарен, ако ми пред, представите сериозни аргументи в полза на създаването на Европейската прокуратура и нейната работа в бъдеще. Те благодаря. Ако ми позволите да кажа и аз няколко думи, трябва да бъдем благодарни, че ни информират редовно за тези измами и нарушения и различни нередности. Аз съм доволен от речта на комисаря Шемета, от цифрите, които бяха представени, когато Споменахте прилаганите и препоръчвани политики. От моя гледна точка, мисля, че е много ясно. Корупцията и борбата с измамите и корупцията никога няма да свърши. Това е в а, човешката природа. Все пак, бдителността, а и ние имаме силни служби, които обръщат внимание на това, и ангажиментът за борба с корупцията е от огромно значение. Това, което каза госпожа Маковей, трябва да назоваваме и да обвиняваме държави, организации, бенефициенти, навсякъде, където откриваме корупция. Аз бях довол... доволен съм от речта на комисаря. Вярвам, че всички се интересуват че всички ще се заинтересуват да получат вашата реч в писмен вид, ако е възможно да я разпространите писменно. Преди господин Кеслер а, има списък с оратори и искам да помоля комисаря да направи коментар или, и да изрази своето становище по поставените въпроси. Заповядайте. Извинете, Инес, заповядай. Исках с оглед на изявлението на колегата да добавя нещо. Госпожа Маковей вече го спомена. Що, това, което се отнася до реалните разходи по случаите на корупция. Исках да допълня, Говорили сме вече за това, за борбата с корупцията и разходите. В момента се правят драстични съкръщения на бюджетите в публичната администрация. А сега държавите членки. Когато проверяваме има ли там много случаи на измама и корупция, нещата лошо ли вървят? И ако имаме малко случаи на измама, и тогава ли ще кажем, че нещата вървят зле? И кога ще разполагаме с ясна методология, за да кажем, че по отношение на борбата с измамите в някои държави нещата вървят добре, в други не. Някои са рискови, други са не. Искам да чуя нещо за проследените случаи, за, за проследените нередности. Казахме, че имаме много случаи на корупция, които изобщо не са проследени или има случаи, които изобщо не са разкрити. И това не е правилно, защото много неща се укриват и изобщо не се проследяват. Необходима ни е ясна методология, която да ни казва, че когато има случай на корупция, е, има и ефикасна система, която да открие такива корупционни практики. И тези, които се правят на абсолютно невинни, защото вероятно няма никакви данни и изобщо не може да се установи каква е, какво е нивото на корупция. Трябва да обясним а, е, тези неща на гражданите. Трябва да можем да обясним защо в дадена държава нивото на корупцията е по-низко, отколкото в друга. И ако не разполагаме с необходимите данни, трябва по някакъв начин да ги изискаме. В момента нещата изглеждат така, като че ли всички са корумпирани, нещата изглеждат зле и всички извършват измами. Благодаря за коментарите. Искам да благодаря на докладчика за милите думи относно доклада за тази година. Изцяло споделям вашето становище, че сме направили всичко, за да подобрим качеството и да представим данните по открит начин, за да може да се направи оценка. Само нещо по тези данни. Не трябва да забравяме, че този доклад се отнася до докладваните измами от държавите членки и за разкритите измами в държавите членки. Тоест, вече са взети мерки по отношение на тези случаи на измама и европейските фондове или вече са възстановени, или в момента са в процес на възстановяване. Това е важно да бъде разбрано. Никой от тези случаи не е оставен без разглеждане. Също така и сяло споделям вашето становище и мисля, че е много важно да продължим да бъдем амбициозни по отношение на законодателната реформа. С а, два, две предложения с директивата защита на финансовите интереси и с Европейската прокуратура ние създаваме една европейска карта, една евро, един една европейска структура в областта на борбата с корупцията. Тези предложения не са просто не са оставени без разглеждане. В директивата за защита на финансовите интереси се говори за пране на пари. Ако това бъде прието, ще има хармонизация в целия Европейски съюз и по този начин ще се избегнат несъответствия в тълкуването на различните видове измами. Това ще подобри значително борбата срещу изма, с измамите. По отношение на Европейската прокуратура, господин Мълдър попита за ползите от нея. Има много ползи в предложението. Мога да посоча само някои от тях. Първо, трябва да знаем, че в момента нямаме орган или институция на европейско ниво, която да се справя с въпросите на криминалното законодателство, наказателното законодателство. Олаф отговаря за откриването и извърш, откриването на административни нарушения и за тяхното разследване и за предаването на тези резултати от разследванията на националните органи. Понякога националните органи повтарят този процес, защото трябва да приложат националните закони по отношение на конкретното разследване. И а, усилията на Олаф а, по време на това административно разследване понякога се повтарят в държавата членка, за да може да се докаже случаят във връзка с закон... наказателното законодателство. Това отнема и време, и пари, и не е достатъчно ефикасно. С помощта на Европейската прокуратура, една, една, от, основните, една от основните предимства на Европейската прокуратура е да подпомогне съответните органи в държавите членки и резултатите от разследванията на Европейската прокуратура да бъдат приемливи за националните органи. Например, резултат от разследване в Германия или Франция ще могат да бъдат използвани в друга държава, в Австрия или в Италия. Това ще ускори процеса и ще гарантира много по-ефикасен процес. Европейската прокуратура ще разполага с всички правомощия, които обичайно се предоставят на прокуратурите в държавите членки. Ще има списък с точните правомощия на Европейската прокуратура, например да претърсва, да проверява IT системи, да извършва наказателни е, разследвания. Всички тези действия ще изискват авторизация от е, законодателните съдебни органи. Ще има равновесие между правомощията на Европейската прокуратура и необходимостта от защита на правата на гражданите. Според мен това също е много важно, и трябва да бъде подчертано. И трето, ние сме говорили с държавите членки, дискутирали сме как трябва да изглежда този орган. Решихме, че не трябва да бъде прекалено обвързан с националните системи на държавите членки. Това е едно иновативно развитие, нова система, където Европейската прокуратура е на върха и делегира на прокуратурите в а, на отделните държавни членки, като ще възлага правомощия на националните съдебни системи. Тоест и двете страни ще бъдат запознати с законите, които съществуват в съответната държава членка. Това ще подобри ефикасността на процеса. А ако Националният съдебен орган има въпроси относно прилагането на регламента, той ще може да попита, да се допита и до Съда на Европейския съюз за неговото тълкуване на съответния регламент. Смятаме, че сме предложили подходящ баланс между хоризонталната борба с измамите с европейски фондове и да, с това да не бъдем прекалено обвързани с националните системи на държавите членки. Надявам се, че това ще убеди господин Молдер и той ще увеличи подкрепата си за нашето предложение. По отношение на сроковете. Днес е трудно да се предскаже колко време ще отнеме, но ние в комисията настоящото председателство иска да се организира достатъчен брой срещи, преговори, дискусии по време на председателството. Вие знаете, че самият договор изисква по-улеснена процедура за сътрудничество в тази област. Мисля, че най-после успяхме да постигнем по-добро сътрудничество в тази конкретна област. Знаем, че някои държави членки или поне на този етап не подкрепят това предложение. Може би по време на преговорите ще променят мнението си. Ние като комисия искаме да Искаме този процес да протече по-бързо и регламентите да бъдат прияти възможно най-бързо. Имаше няколко въпроса относно корупцията и референциите в доклада. Госпожа Маковей каза и правилно, че има 9 случая на корупция, които са идентифицирани в доклада. Днес не разполагам с точните цифри по тези случаи, защото докладът се основава на докладите на държавите членки. Можем да поискаме държавите членки да представят специфичните случаи, освен ако те не са поверителни, защото все още разследването продължава в конкретната държава членка. Що се отнася до по-широката картина на корупцията, за която говори госпожа Айала Сендър, трябва да кажа, че финализираме нашата работа по първия доклад на комисията относно корупцията в Европейския съюз. Този доклад ще бъде представен от комисията тази година. Той ще представи пълна картина на положението с корупцията в нашите държави членки, ще даде препоръки, какви мерки трябва да бъдат взети, за да се справим по-добре с този проблем. Моят колега Сесилия Малстром е водещия докладчик по този доклад, но и аз и Олаф подпомагат в значителна степен е, изготвянето на този доклад. Мисля, че той ще бъде много полезен и за членовете на парламента, за да видят е, пълната картина в тази конкретна област. Очаквам с нетърпение дебата, дискусията относно новата инициатива на ОЛАФ във връзка с е, корупцията в обществените поръчки. Ще дискутираме този въпрос следващия вторник. Често ще посещавам вашата комисия. Тази седмица вече два пъти бях тук, следващата седмица ще дойда още два пъти. Мисля, че въпросите, които обсъждаме тук, са много важни. Трябва да се опитаме също да намерим решение. Благодаря. Благодаря много. За нас е радост да се срещаме с вас колкото се може по-често. Сега не знам дали вие се чувствате добре сред нас, но най-вероятно да. Така, ако имате време, господин комисар, можете да останете по време на доклада на господин Кеслер и да продължиме нашата дискусия до 11. Господин комисара може да остане сред нас до 11 часа. Господин генерален директор Джовани Кеслер от ОЛАФ. Така, тази имате думата. Благодаря много. Благодаря. Дами и господа, аз съм донесъл една една кратко представяне с няколко слайда. Искам да ви представя. Uh, Господин председател, дайте ми 30 е, секунди, ако обичате, защото се опитваме да е, включиме. Да, ако искате, използвайте тези 30 секунди да ни представите вашето встъпително представяне. Бих искал с няколко думи да ви обясна и да ви представя нашите, нашата дейност за 2012 година. Знаете, че доклада беше подготвен и представен през май и то е на разположение на всеки, който иска да, да се запознае с него. Ще започна като а, наблегна на някои основни ключови а, компоненти от нашата дейност през последната година. Както знаете, 2012 година беше важна за Олаф година, тъй като про... организирахме едно много задълбочено и разширено вътрешно преструктуриране на службата. We introduce... И а, включихме в нашата дейност, внедрихме нови процедури на разследване. От това започна през 2012 година. Така че за нас това беше година на преход и по време и след реорганизацията се, опитахме и мисля, че успяхме да постигнем е, е, много положителни резултати, основани на натрупания през последните години опит. Второ, миналата година бе и годината, в която получихме най-голям брой сигнали, които представляваха потенциален интерес за разследване. Става дума за сигнализирани ни казуси от администрации, органи на държавите членки, както и от частни лица, което само по себе си показва, че Олаф е, е орган, който, към който се обръщат все повече и повече частни и публични, частни лица, публични органи, за да е, про произведе, да, да про проведе изследвания. Както казах, получихме много голям брой сигнали и много бяха е, казусите, по които работихме. Е, успяхме е, същевременно да намалиме и броя на неприключените казуси, както намалихме драстично и срока на разследванията. Виждате тук е, в дъното на пирамидата броя сигнали. 2011 година беше рекордна година. До този момент не бяхме получавали подобен брой сигнали. С 1046. През 2012 година обаче получихме около 20% повече сигнали. Тоест, трябваше да, а, под, да извършим подбор на около 20% допълнителни каузуси. През 2011 година а, приключихме 208 казуса, т.е. много повече, отколкото предишните години, като много от тях бяха препратени към държавите членки с необходимите препоръки. Колкото до ефективността на нашата дейност, на нашата работа, Както, както казах, успяхме да намалиме драстично времетраенето на предварителната подборна фаза, т.е фазата на решение дали ще се отво, раз, открие, разкрие или не разследване. и същевременно бяхме в възможност да информираме нашите партньори, държавите членки или съответните органи, дали Олаф ще поеме и ще започне работа по даден казус, дали ще започне разследване по даден казус или не. На 1 февруари е, започна да функционира едно специално звено, което и това звено спомогна за намаляването драстично на периода на подбор, както казах, до около месец и половина. Сега, през 2013 година, Олаф вече е в състояние да реагира много бързо на сигналите и да изпрати обратна информация на заинтересованите партньори в много кратък срок. Виждате на, този, в тази таблица, че успяхме а, да, а, както казах, да намалиме да намалиме рязко, драстично времетраенето на разглеждането на различните казуси в рамките на ОЛАФ. И тази тенденция продължава през 2013 година. Разполагаме вече с достатъчно доказателство за това. А, виждате, ем, това са разследванията, които е, по които се работеше в края на 2012 година. А, имате така една разбивка. Както виждате, най-много казуси касаят структурните фондове. Също така много са свързани с външната помощ, както и 90 разследвания, свързани с дейности на служители на, европейски, на европейските институции, така наречени вътрешни каузуси. виждате, за първ път включихме едни по, по обемни и разбити данни в нашите, нашия годишен доклад. От една, от една страна а, виждате тук разпределението на броя сигнали. През 2012 година наистина може да се разглежда като рекордна година за получаване на сигнали. И също, също така сме а, е, дали една разбивка на информацията по източници. А, е, виждате, че през 2000, е, от 2009 година насам а, информацията постъпваща от частни, от а, частни лица и е все по-обемна по, и по-обемна. по обемна а, понякога това са анонимни сигнали, понякога това са е, е, по-подробна информация. Виждате, че миналата година успяхме да сменим да промениме тенденцията, която беше много обезпокояваща. Т.е. информацията, постъпваща от а, а, органи на а, държавите членки, било то полицията, одитни органи или други органи на Европе... или органи на европейските институции. институции. Както виждате, има намаляване броя на постъпилата и обема на поступилата информация от държавите членки, което само по себе си означава, че има има а, е, това на, на, на, на практика показва желанието на администрацията на държавите членки за по-добро сътрудничество с европейските институции, ОЛАФ, за едно повишено доверие към ОЛАФ. Виждате тук. разпределението, разбивката между държавите членки и европейските органи. Виждате, че всъщност а, увелича, увеличения обем на информацията, подадена от европейски органи. И още веднъж виждате тук разбивка по държави. За пръв път се опитахме да дадем една по-красноречива картина на постъпващата от държавите членки е, информация. От една страна имаме е, сигналите и анонимните сигнали, и анонимна, е, информацията и анонимните сигнали. Както виждате, е, почти половината от постъпващата информация от е, е, обществени органи постъпва от Италия и Германия. Което а, е, това означава, че публичните органи са много по-реактивни в тази страна Същевременно е интерес, интересно да направим е, разбивка на информацията, постъпила от е, публичния сектор и от частния сектор относно казуси на корупция. Защото виждате, защото получаваме доста сигнали и от а, а, гражданското общество, от а, предприемачи, а, от, а, както казах, от частния сектор относно възможни измами. Това означава, че а, е, има някакъв а, е, проблем в а, държавата членка. А, тази информация е от огромно значение за нас, много полезна за нас. И е, ни приканва да е, разширим и усъвършенстваме сътрудничеството си с публичните органи на тази страна. Е, мисля, че тази таблица е много по-полезна, отколкото таблиците, с които разполагахме до сега, относно броя на разследванията по държави членки. Защото някои от разследванията са наистина разследвания, които се провеждат в държава членка, но много, много от тях се е, са разследвания, които се провеждат в повече от една държава членка, в няколко държави членки. И естествено, е, тези така общоевропейски разследвания трудно биха могли да бъдат преписани на дадена държава членка или да се е, определят като е, национални за дадена държава членка примерно е, раз, раз, раз, разследванията относно личния състав или служителите на институциите се водат като разследвания, провеждани в Белгия, но те нямат нищо общо с Белгия сами по себе си. А, така че а, разполагаме с такъв а, нов вид, ново естество данни, които според, а, според мене са много по-красноречиви и при всички случаи дават само допълнителна възможност за сътрудничество с държавите членки. И мога само да кажа, че през последната година наистина променихме корено нашите процедури, включихме мерки, които са предварителни и които са в последствие залегнаха в регламентите. Служителите на ОЛАФ и то не само разследващите служители с, така, с, с амбиция подходиха към новите казуси, с желание да, да се приключат колкото може повече разследвания, въпреки а, увеличаването на броя на а, казусите и делата. А, но резултатите от това ще бъдат представени в доклада за 2013 година. Благодаря, господин директор. Госпожа Гресле сега има думата за въпрос. Съжалявам, че пропуснах част от представянето, но трябваше да гласувам в друга комисия. Искам да кажа, че за цифрите през 2012 година статистиката като че ли се е самофалшифицирала. 2012 беше интересна година, защото имахме статистически специални ефекти. Бяха приключени много случаи. Тези ефекти трябва да бъдат извадени от статистиката. 23 случая, 221 бяха приключени. Една част от тях обаче, е, както чувам, са открити под нов номер – на единия ден се приключват и на следващия ден се отварят отново. Тоест, откриването на дадена процедура изисква изпълнението на определени правни условия. Дали тези правни предпоставки за толкова много случаи могат да бъдат доказани е друг въпрос. Искам да кажа, че години наред беше важно да се оценява ефикасността и ефективността на Олав какви случаи са приключени с проследяване, какви препоръки са дадени от ОЛАФ. Те могат да бъдат дисциплинарни, административни, например за наказателни производства. И сега, ако разгледам тези случаи с проследяване, т.е. с конкретен резултат, през 2012 година имаме точно толкова случаи, колкото в предишните години. През 2012 имахме 100 случая с проследяване, не искам да говоря сега за тези резултати. Не мога обаче да ги разпозная в статистиките, ако не разполагаме с точните цифри. Абсолютните цифри са повлияни изключително много от тези специални ефекти номенклатурата беше променена отново, така, така че една година не може да бъде сравнена с друга. Това е любимо средство на комисията. И така този парламент изобщо не е в състояние да изкаже конкретно становище. И ето и за това се получава този ефект. Аз се опитах да се е, преборя с статистиката, но, както казах, не успях. Тази статистика е важна и е забележително колко много интервюта са проведени с засегнатите страни, колко инспекции са проведени на място, колко компютърни анализи са извършени. В, ед... в, ед... в един от 20 случая е проведено и интервю с засегнатата не е проведено интервю с засегнатата страна. В повечето случаи са проведени интервюта с свидетели – и ако, ако извадим сега случая Дали, 7,5% от интервютата на Олаф са по случая дали 9% от всички инспекции на сгради на ЕС, на офиси, почти 10% са по случая дали и 5% от интервютата с свидетели са по случая дали. Ако ги извадим, остатъкът не е кой знае какъв. И тук трябва да попитам във връзка с финансовите интереси на ЕС. Какво е станало с всички тези случаи, разглеждани от Олаф, които са изтекли по давност? Това предизвиква голямо притеснение за мен. В тези случаи нищо не се е случило. Важно е да разгледаме разхода за Европейския съюз. Имаше преструктуриране – Въпросът доколко ефективно работи този отдел е много интересен за мен. Искаме, ако може да ни представите някакви цифри в тази връзка. Благодаря. Много ви благодаря. Господин Зандегард, имате думата. Ja, tak, tak for det, og tak for, for rapporten. Altså, jeg благодаря ви, господин Кеслер, за доклада. Бих искал да получа допълнителни сведения относно разликата, която съществува между сведенията, предоставени от държавните органи от една страна и сведенията, които идват от частни източници. Ist klar? Sehr gut. Всичко наред е системата. Добре. И така, започвам от начало. Благодаря ви, господин Кеслер, за направеното изложение. Бих искал да получа допълнителни сведения относно разликата, която правите между сведенията, идващи от частни източници и сведенията, идващи от държавни източници, а ли за ми но от а, държавни органи. Тъй като според мен резултатите, които ни представяте, са чисто и просто шокиращи. В някои държави и членки няма почти никакви сведения, идващи от държавни органи и много малко информация, идваща от частни източници. И този факт действително е потрясаващ. Въпросът ми е дали третирате по един и същи начин всички тези сведения Или има някаква причина, която обяснява, че по-голямата част от сведенията ви идват от частни източници, а не от държавни. Това е факт, който трябва да се вземе предвид. Имате ли някакъв а, специфичен доклад, който обяснява защо към вас по-често се обръщат частни а, източници, а не държавни органи, за да ви предоставят сведения. Ако вземем пример с Унгария, има 17% от а, сигналите и от информация, които се предоставя, които идват от части източници. И въпросът ми е дали, пак казвам, по един начин се гледа на този вид информация или има някаква разлика. Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Не виждам. В такъв случай давам думата на докладчика Инеса Ява Сендер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Кеслер. Благодаря ви и за всички положени усилия Винаги сме твърдяли, че функционирането на ОЛАФ трябва да бъде подобрено. Настоявали сме също така и за разширяване на обхвата на дейността на ОЛАФ при повеждането на различните разследвания. Благодаря ви и за новите идеи, които ни представихте. Още веднъж ви благодаря за готовността да обмисляте и други евентуални промени в функционирането на ОЛАФ. Много ясно ни обяснихте и ни представихте резултатите. Обяснихте ни, че от 2011 до 2012 година сте, Олаф е преживял период на преструктуриране и че си имали нужда да подредите нещата в институцията. Ясно е, че броят на подадените сигнали се увеличил. Това е много добър показател. Доказва също така, че Олаф и дейността му е по-добре позната и че дава все по-добри резултати. Имам обаче един въпрос. Съгласно вашата презентация между започнатите разследвания и текущите случаи през 2011 година, ако правилно разбирам, а трябва да кажа, че математиката не ми е силната страна. Говоря за близо 750 случая. През 2012 година се увеличава двойно боят на откритите, на отворените разследвания и на текущите разследвания. Какво значи това? Говорим за 200 случая в повече. Има, разбира се, и отхвърлени сигнали, но тук става дума по-скоро за периодът на подбор. Знам, че създадохте специален отдел в рамките на ЛОВ, който се занимава с подбор на сигналите. И резултатите показват, че тази нова процедура на подбор дава добри резултати. Съкратени са и сроковете за взимане на решение дали да се отвори разследване или не. Изглежда обаче, че броят на разглежданите случаи като цяло остава непроменен, както и натовареността с работа. Затова имам един въпрос. По отношение на започнатите разследвания и текущите разследвания има големи разлики, разбира се, в зависимост от случаите, но въпросът ми е все пак колко е средната продължителност а, относно персонала, положили сте условия, по усилия по-голямата част от служителите ви да се занимават с а, разследваща дейност и а, тези усилия отговарят на исканията, направени в миналото от Европейският парламент. Каква обаче точно е конкретната дейност, с която се занимава вашия персонал? Разбирам също така, че имате щатни служители, както и външни а, служители, какви точно са тези външни служители, дали са по-национални експерти или за друговите експерти, които работят в рамките на разследванията. Предложихте ни едно отлично изложение, предложихте интересни насоки за обмислене на нови идеи, като например провеждане на разследвания за цяла една държава членка. Цитирахте ни конкретни данни. Споменахте и а, наличието на информатори и, и анонимни сигнали. Имате ли по-конкретна разбивка на този вид сигнали? Знам, че в някои случаи става въпрос за подозрения на корупция, случи за подозрения на корупция. Ако разполагаме с тези данни национално равнище, ние бихме могли по-добре в съответните държави членки да разберем какви са проблемите, с които се сблъскваме. А разбира се, по отношение на държавите членки, държавната администрация трябва все повече и повече да се доверява на ОЛАФ и очевидно това е факт, който разбира се е положителна тенденция. Но виждаме, че в, според вашите данни в някои държави членки няма никакви, нито един сигнал подаден от държавната администрация. Какъв е проблема в случая? Липса на сътрудничество, липса на комуникация и накрая опитах се да намеря някаква информация относно броят на жалбите или на случаите започнати пред в някои от системи срещу ОЛАФ или служители на ОЛАФ. Мисля, че това е важно уточнение. Благодаря ви. Много благодаря. Благодаря на комисария Шемета. Благодаря ви за присъствието. So, перестройка И така думата има генералния директор на ОЛАФ. Много ви благодаря. Не, искрено ви благодаря тъй като всичките ви въпроси и коментари ни помагат по-добре да разберем какви са очакванията ви от нас и разбира се какво ние бихме могли да направим, за да отговорим на тези очаквания. Ще започна с някои уточнения. И бих се радвала, ако мога отново да ви покажа един от екраните от презентацията си преди малко. В момента не мога да го направя. Так, разбира се. Става въпрос за поручутата пирамида. Тази пирамида представя обобщение на конкретните данни. В отговор на госпожа Гресле. Тя твърди, че 400 случаи са били приключени в рамките само на един ден. Трябва обаче да отбележим, че тези случаи бяха отворени в един и същи ден от генералния директор съгласно регламента на 1 февруари. Най-напред държа да отбележи, че статистическите ни данни са прозрачни и напълно натешни. съмнението, което проявявате, не са справедливи спрямо нашите служители, които много упорито и много старателно работят и правят всичко възможно за да гарантират високо качество на своята работа. И така на страница 18 от докладът ни ясно заявяваме, че 419 случая са отворени следствие на преструктурирането на службата. И големият брой, а именно 718 случая, държат до голяма степен на обичайно започнатите 300 случая, плюс допълнителните 400 случая, които бяха започнати на 1 февруари, тъй като именно на 1 февруари влезе в сила новата структура на службата. И започването на тези 418 случая беше резултата от дейността ни през 2011 година и всички усилия, които положи службата. Тоест, продължение почти на една година Олаф се занимаваше главно с разглеждане на старите случаи. Т.е. положихме огромни усилия, за да се справим с натрупалите се висящи случаи. А е, това ни позволи също така да си дадем повече капацитет, за да може да има ново натрупване на случаи. Тоест, слушателите ни бяха споделени на две. Една част се занимаваха с а, натрупалите се случаи, а други с текущите. И така, както вече казах, 418 случаи бяха започнати на 1 февруари и това бяха случаи, които според нашите служители следваше да бъдат а, отворени или като разследвания, или като процедура по координация, възоснова на извършеното към момента по тези случаи. И това е статистическите данни, с които разполагаме. Но както виждате, тя не отразява броят на случаите, които са открити. Всъщност, подобна статистика няма никакво значение. Според мен важното е колко случаи биха му, могат да бъдат приключени в разумни срокове и с а, добри резултати. Така че с големият брой започнати случаи по никакъв начин не се опитваме да подобрим статистиките. И така през 2013 година резултатите показват, че напълно спазваме новите изисквания за намаляване на продължителността на периода на разследване. А относно резултатите от разследванията, за тези случаи, които госпожа Гресли нарича последващи. Разбира се, в някои случаи разследването установява, че е имало измама, а в други случаи стигаме до извода, че измама няма и че съответното лице е невинно. И смятам, че би било много притеснително, ако установяването на липса на измама се смята за провал от страна на Олаф. Така че за нас успеха на едно разследване се измерва, най-просто казано, чрез установяване на истината. Разбира се, наблюдаваме броят на направените от нас препоръки, било то към административни органи, към дисциплинарни органи или пък финансови препоръки за възстановяване на средства. Може също така да става дума за препоръки към съдебната система за започване на съдебно производство. Така че ние проследяваме нашите препоръки. В някои случаи, пак казвам, правим препоръки към националните съдебни власти и оставяме на тях решението дали да се почнат разследване на национално равнище или не. Разбира се, миналата година, пак казвам, се занимавахме основно с натрупалите се стари случаи. Имаше случаи от преди 4-5 години. И по принцип при по-стари случаи и резултатите не са чак толкова интересни. Затова и тези случаи обикновено са изкарали по няколко години някъде по шкафовете. Но, както виждате, на върха на пирамидата на екрана миналата година сме изготвили повече препоръки в сравнение с предходната. А препоръките също са един вид резултата. Те показват, че сме установили нещо, което според нас предполага предприемане на някакви мерки, било то от административни или съдебни органи. И мога да ви уверя, че през 2013 година значително ще надхвърлим 199-те препоръки от 2012 година. Много ученовете на вашата комисия подчертаха, че се стремим да подобрим мониторинга, както и механизма за докладване – относно мерките предприятия от административните, финансови или съдебни органи вследствие на направените от нас препоръки. И това е една от основните задачи на ОЛОВ, Това е една от целите, които сме си поставили. А между другото, държа да ви припомня, че съгласно новият регламент, който влиза в сила след няколко дни, Олаф има много ясен мандат да докладва на надзорният комитет случаите, в които съответните органи не се придържат към направените от нас препоръки и ние ще се възползваме от този мандат. Така че, както виждате, ние се стремим с пълно право да следим за спазването и за неспазването на препоръките, направени от нашата служба. Разбира се, ние нямаме никакво влияние, никаква власт над националните органи. Няма как да ги принудим да предприемат някакви конкретни действия, но можем да наблюдаваме техните последващи мерки. А новия регламент, пак казвам, ни поставя в по-добра позиция. Ние можем да изискваме от тях да ни докладват. Но съгласно предишният регламент нямаш, нямахме такава възможност и за това и молитва от наш, наша страна беше доста разпокъсан и това обяснява липсата на надежни данни. Но мога да ви уверя, че в доклада до година ще разполагате с данните за последващите действия от нашите препоръки с разбивка и предполагам, че тази, тези сведения ще ви бъдат интересни. Относно интервютата и проведените от нас разговори и фактът, че голяма част от тях са свързани с случая Дали, трябва да кажа, че не последих напълно вашите доводи. Всъщност оплаквате се, че сме а, разговаряли с прекалено много хора, свързани по някакъв начин с случая дали, така ли? Тук говорим за трима човека всъщност, за три лица, които бяха свързани с случая Дали, които имаха право да се защитят. Може би малко сме се престарали но направихме всичко възможно да запазим основните права на тези лица. Може би твърдите, че тук сме се престарали, а не правим същото в други случаи. Ами всъщност много зависи. Но между другото, знаете, че нямаме никакви задължения в а, това отношение. Задълженията идват а, с новият регламент, който ще влезе в сила от 1 октомври тази година. Винаги обаче сме давали възможност на разследваното лице да представи своята страна. Даваме му възможност да се защити или чрез провеждане на интервю с съответното лице, както процедирахме в случая Дали, или изпращайки на съответното лице по писмен път описание на разследването на конкретния случай и с молба към съответното лице да ни отговори в писмен вид и да ни представи своята позиция. Към момента тези, този вид писмени процедури не са включени в статистиката, но ще ги включим до година. Всички случаи, в които писмено сме осъдовявали лица за наличието на разследване от наша страна и сме получавали писмен отговор от съответното лице. Но както виждате, това, което ние правим, надхвърля и изискванията съгласно стоящият регламент. Тоест, правим всичко възможно да дадем възможност да дадем пълна възможност на съответните лица да представят своята позиция и да се защитят. И аз лично съм искрено убеден, че позицията на разследваните лица винаги подобряват нашето способно разследване. По отношение на резултатите, мисля, че е включено и в писмения доклад. В писмения доклад го има със сигурност. Средната продължителност на фазата на селекцията, времето, от което Олаф се нуждае възоснова на постъпващата информация, дали да започне разследване, е паднало с 7 месеца, което беше средната стойност за предишните години, до едно, един месец и половина. Е, имаше известно покачване до 1,6 месеца, но ние спазихме нашата цел да това време да бъде под два месеца. Като създадохме един специален отдел за селекция, ние осигурихме една много по-къса фаза на подбор и успяхме да реагираме много по-бързо и по-точно по въпроса дали да започнем или не разследване. От друга страна, По този начин ние облегчихме отдела по разследванията от това преме. Този отдел не само трябваше да се занимава с разследванията, но също и да свърши тази съществена работа да преценява цялата постъпваща информация. Повече от 1200 случая, т.е. над 100 броя постъпващи данни на месец, което ако го разделите на работните дни, имате по 10 информации всеки ден. И как да се правят бързи разследвания, ако всеки ден трябва да се занимавате и с постъпващата информация? Господин Сондаргард, информацията от частни и публични източници. Отговорих и на, го, на госпожа Саяла, ще отговоря и на вас. Тези цифри са много интересни. За съжаление, не са същите цифри а, за предишните години, но сега започваме от начало всяка година, за да можем да сравняваме. Започнахме да мислим за тези данни, защото те са интересни и за нас. И много изненадващо и за нас има два основни фактора. За частния сектор Олаф е познат или не е познат. В някои държави членки, мога да ги назова, например България, Олаф е много познат от медиите. Не ме питайте защо, обаче сме известни. И когато сме много добре познати, много хора ни изпращат информация, пишат ни и така нататък. Други държави членки, ако попитате някой, никой няма да знае какво е това Олаф. Може би в Италия е такъв случаят. Зависи от много фактори, най-вече от медиите. Публичният имидж на Олаф, в зависимост от разследванията, които провежда или не провежда, Що се отнася до публичните органи, и може би на това се дължат различните резултати при сътрудничеството, тази работа зависи от постигнатите резултати. В, от някои държави членки получаваме повече случаи. Ако започвате случай и сте познат на Националната прокуратура или Националната полиция, те няма как да ви игнорират. Ние не обвиняваме държавите членки, че не ни подават информация. Вероятно, те могат сами да се справят с измамите и корупциите с европейските фондове. И искам да бъда политически коректен. Може би националните органи са в състояние да се справят без съдействието на Олаф. Ние не сме тук, за да искаме да ни се предоставят повече случаи, защото вече си имаме много. Господин Зондергар, това беше част от ваша голяма разлика между информацията, която получаваме от частни източници и от публични източници. Като цяло, средно, информацията от публични източници е много по-ценна. Тя е по-съществена. Понякога информацията от частния сектор не, е, не си струва да се разследва, защото е неоснователна, или в някои случаи е, просто, служи просто за оклеветяване. Не е реалистична. И по нея не може да се започне разследване. Госпожо Аяла, вие попитахте кой работи по разследванията в Олов. И имаме служители. И имаме служители, това е постоянни служители, служители на комисията. Имаме временни служители на комисията. Това са временни служители на ОЛОВ, два вида. Временни, временни служители и временни служители с постоянен договор. Това е наследство от а, взети решения в миналото. Те обаче са служители на ОЛОВ и на комисията. Що се отнася до другите дейности, имаме национални експерти. Не са много, но разполагаме с такива. Някои от тях използваме и в разследванията. За някои професионални данни, е, като съди или прокурори, нямаме много затруднения да ги включим като служители на Олаф. Вече много години ние нямаме е, специален конкурс за назначаване на такива. Преди години имаше конкурс и е, хиляди адвокати участваха в него – и ако искате да имате опитни следователи от националните полиции, не ги, няма как да ги намерите в, институции, в служителите на комисията. Затова таки, такъв тип служители са в ограничен брой, затова са ни необходими допълнителни национални експерти – ние ги наричаме вторични национални експерти. Не знам дали трябва да се наричат външни. Имаме и външни служители, ги наричаме на нашия жаргон Contractual Интрамурус те не са служители на ОЛАФ и комисията, но имаме външни изпълнители, например за информационните системи, от външни фирми, които не само ни предоставят услуги, но и хора, които да изпълняват а, тези услуги. По причини на сигурността те работят вътре в ОЛАФ, но не са част от разследващите екипи на ОЛАФ. Надявам се, че отговорих на някои от вашите въпроси. Вероятно, комисията може да помисли е, един ден. Е, бих приветствал комисията или делегация от комисията да посетят Олаф за половин ден да се срещнат с управителните органи и служители и да видят как работим всеки ден на място. Сърдечно ви прикамвам и ако председателят може да го организира, заповядайте. Благодаря, господин директор. Е, трябва да ни каже дали да си купим двупосочен или еднопосочен билет. Госпожа Грасле има допълнителен въпрос. 7 минути имаме и след това трябва да продължим към следващата точка от дневния ред. Съжалявам, господин генерален директор. Аз казахте, че докладът от 2012 има по-добри резултати и постижения. Аз обаче смятам, че е тъкмо обратното цифрите от 2012 са повлияни от вашето решение от днес за утре да разкриете 230 случая. Тази, този статистически ефект е много важен за оценката, защото тези допълнителни случаи ще да бъдат други цифри. Тук се прибавя че и по някои случаи са получени входни, е, входящите информации. Вие казахте, че ако имате 400 случая и те в най-кратко време са приключени, тук също се получава статистически ефект и тези цифри не са достатъчно ефективни, за да се види това, което правите. Тоест, вашият отдел е направил всичко правилно. Чувам, че ако се направи проверка за работата на вашето звено, ще се види, че в случаите, които комисията предава на ОЛАФ, има квота на грешките от 50% за това звено. 50% е много, това е драматична цифра и е драматично за финансовите интереси на ЕС. Тези финансови интереси и явно са защитени толкова зле, все едно, че Олаф го няма. Аз съм изключително загрижена от тази висока квота на грешките. Не ме разбирайте погрешно. Опитах се да взема предвид цифрите и данните по случая дали. Бих желала Олаф да полага толкова усилия и по другите случаи. Един от 20 случая, нищо не се случва по един от 20 случая. И тогава всички знаем, че има дългогодишни случаи, които чакат Олаф да се занимае с тях. Знаем точно и следващата седмица има изслушване в четвъртък по въпроса как засегнатите страни се занимават с тези случаи. Това са човешки съдби, човешки трагедии. Искам да попитам през юли гласувахме по ПИВ 2011 и получих отговор по точка 66 по, въпроса за правното основание, по въпроса за послушването на телефонните разговори. Благодаря. Благодаря. Инеса Яла Сентър, заповядайте. Господин Кеслер пропусна моя въпрос. Попитах за данните, които са отворени по случаите, по въпроса с а, е, информация, с която се е занимавала Олаф. Можете ли да кажете нещо и за случаите, които са представени пред съдебните органи? Дали тези случаи се проследяват? Пет минути, господин генерален директор, заповядайте. Да, сигурно ще ми стигнат. не разделяме случаите. Текущите и разследвания на ОЛАФ не ги разделяме по институция или агенция. Разделили сме ги на разследвания по отношение на служители, членове на европейските институции и на разследвания по други въпроси. Ако дадем статистика за разследванията по отношение на отделни институции, например комисията, 15 парламента и така нататък, и ако говорим за по-малките институции Европол, Евроджъст и така нататък, и ако ги разделим по агенции, ние имаме задача и правомощия да провеждаме разследвания. Това е нашата работа. Ще видим съществуването на текущи или приключени разследвания. Ще съществува рискът да бъдем критикувани от парламента, че не сме обявили текущите е, разследвания по отношение на агенции или определени институции. Ето защо не сме посочили цифрите. Не, нещо не се разбрахме. Моят въпрос беше случаите, в които Олаф е свидетелствал пред съдебен орган, където е давал показания пред съдебен орган. Другата статистика не ми трябва. Става дума за висящи съдебни производства пред националните съдебни органи или пред съда по човешките права, дела, по които Олаф е страна. А, сега разбрах. Тук нямам всички цифри, но за 2012 сме свидетелствали е, пред е, Съда на Европейския съюз в Люксембург. Имали сме спешни производства. Съдът е реагирал за няколко седмици или месеци. По отношение на служители, текущи разследвания, не мога да назова името, за, случаят излезе във вестниците, не е тайна. Текущо разследване по отношение на служители от Сметната палата, Европейската сметна палата. В този случай имаше 3-4 лица, служители, които отнесох случая до съда. Там се успорва, успорваше законността на нашите разследващи дейности. Съдът осъди тези лица да платят съдебните такси. Това е единственият случай през 2012 година. Сигурно има статистика за годините, не се е случвало много пъти през годините, но все пак се е случвало. Разбира се, лицето, което е засегнато, има право да отнесе случая пред съда. Последният път, когато някое, някое действие на Олаф е признато като неправомерно според действащото законодателство, е било решение на съда през 2008. Фенус Френчибик, дело Фенус Френчибик, което засяга предишно разследване на Олаф. От тогава и съм сигурен в това, Олаф никога не е бил осъждан, защото разследванията са му били неоснователни. Да, през годините ние сме били, пред, ние сме били изправени пред съда, но от, от 2008 година не сме получавали осъдително решение. Господин Госпожо Греслер, какво да ви кажа? Пирамидата. Виждате, че без 19-те случая, които трябваше да включим в статистиката, но дори да се усъмним в това число, броят на отворените случаи от миналата година е по-голям от предишни години. Продължителността на разследването е скъсена и тя е по-къса през 2013. Ще видите в окончателния доклад. Ние го следим месец за месец този тип резултати, съкръщаване времето на разследванията, не са следствие от 19-те случая, които идват от предишни периоди. Това е резултат от а, старателната работа на един ангажиран състав от служители. Така че нямаме 400 случая, за които вие говорите. Благодаря. Бъдете сигурни, че ще интервюираме и ще даваме на засегнатите страни възможност да коментират. Към 1 октомври имаме законодателни изисквания, Тези данни са на вебсайта и, и там има инструкции към служителите на ОЛАФ относно дейностите по разследване, които влизат в сила от 1 февруари. Така че преди приключване на разследването, засегнатото лице трябва да бъде информирано относно обвиненията, не е точно дума, точна думата, относно съответния въпрос, трябва да бъде информирано това лице и да му се даде възможност да направи коментар, писмено или устно, да представи становище. Това ще се случва последователно. Това се случва от 1 февруари 2012. По този начин е, ние отговаряме на заложените в новия регламент правила. Имаше служители, които не бяха интервюирани или които са на определена позиция преклено дълго, но ако разгледате тези цифри, а вече не се случва, защото те се интервюират, във всеки случай. Дори ако искаме да прекратим случая, продължителността на случаи, където най-вече такива, където засегнатото лице ще пострада, и тъй като и ако а, разследването се че прекалено дълго, това може да повлияе зле на тяхната кариера. Именно в такива случаи ние правим усилия да ги разглеждаме с приоритет Тоест да не поставяме репутацията на съответното лице е, на риск преклено дълго. Полагаме всички усилия да дадем е, на това лице всички възможности, даже понякога прекаляваме, за да е, изложи своето становище в рамките на разследването. Моля ви да спрем тук, тъй като нашата дискусия продължи половин час повече от очакването. Благодаря, господин генерален директор, за доклада. Благодаря, че бяхте тук. Благодаря за дискусията. Моля, бъдете така добри. Тази комисия няма да се откаже от основните си принципи ефективно разследване на почти всички измами, на най-голям брой измами, винаги е, оценка на ефективността по отношение на това колко случая са били разследвани, колко дълго е отнело разследването, доколко е ефективно разследването, възможно най-малка ставка на грешките. Ние искаме да пестим навсякъде, доколкото става дума за Олаф, искаме да имаме идеална картина, Ко... Може би Олаф ще работи скъпо, но да няма измама, корупция, защото крайна сметка това е важно за гражданите. Нещо вие имате изпълнителни функции и нашата цел е тези функции да бъдат изпълнявани. Нашата комисия няма да бъде лесен партньор, ще питаме постоянно и идеята за посещение на Олаф не е лоша. Благодаря ви, че бяхте тук и нека да продължим в наседанието в, при закрити врата.